Ja, meine Damen und Herren, darf Sie alle zahlreich begrüßen, insbesondere die Gäste. Добър ден, дами и господа. Добре дошли е, на е, гостите и на малкото депутати, които са тук. Е, трябва да започна точно на време, защото дневният ред е доста сгъстен. Не можем по тази причина да чакаме закъснелите. исках в началото да отделим една минута, една минута мълчание в памет на жертвите на бедствието в Япония. Това е катастрофа, каква, на каквато не сме били свидетели до сега. Жертвите все още не е известно колко са, затова ще ви помоля а, да започнем с една минута мълчание в памет на жертвите от Япония. Ganz herzlichen Dank. Благодаря ви. Ich darf dann zur Tagesordnung einige Anmerkungen machen. Erst е, няколко бележки имам по дневния ред. Е, първо по доклада на колегата Ремет, е, точка 15 която ще бъде изместена по-назад в дневния ред. Ще съобщим кога ще разгледаме тази точка, но да го знаете. Утре след обяд в 17.30 часа при нас ще дойде комисар Оттингър. така решихме и се договорихме с него през уикенда. комисара Оттингер ще говори за събитията в Япония от негова гледна точка и ще говори за това какво означава това за европейската политика което означава, че ще трябва да спести малко време от изслушването. Много съжалявам и се извинявам на колегата Соса Вагнер, но няма да имаме достатъчно време. Искахме днес да поканим господин Оттингер, но него го няма. Утре през останалото време има разговор с експерти, след което ще дойде при нас и мисля, че това е възможно най-добрия момент, защото от първа ръка ще можем да бъдем информирани. Утре в 17 12.30 часа е разговор с комисар Оттингер, а до тогава ще трябва да работим много експедитивно. Много съжалявам, че се получи така, но нямаме друг вариант. Колегата Йордан Сисли претърпя происшествие и не може да присъства изслушването, което трябваше да ръководи той, ще се ръководи от друг колега. За сега не знаем още кой. Просто това са причините за промените в дневния ред. Това е всичко от мен по дневния ред. Ако сте съгласни с така променения дневен ред, ще го считаме за прият. По втора точка от дневния ред ще ви кажа, че на 22 март от 15 до 18 часа в Ян 4.2 ще имаме уркшоп на темата възобниваеми енергийни източници от 9 часа до 12.15 всички сте поканени. ще предложим и на колегите от комисия Енви да присъстват на разговора с Оттингър, за да може те да получат информацията. Това са моите съобщения. През уикенда наистина се случиха много неща, които ще продължават да ни занимават. Въпреки събитията, трябва да продължим работата по дневния ред. Преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Защита на личните данни в Европейския съюз. Това е точка трета от дневния ред. Ще дам думата на колегата Чар Чичестър. Ще бъде добре ако всички колеги а, е, работят много концентрирано и ограничат своите изказвания, за да се вместим във времето. Така е през а, е, тази седмица. Ние сме важна комисия а, е, и ще трябва да се вместим в ограниченото време, с което разполагаме. Чарлз. Um, Благодаря, господин председател. Искам да изразя подкрепа за казаното от вас преди малко и за това, че почетахме с минута мълчание жертвите на земетресението и цунамито в Япония. Аз ще участвам в точка трета и четвърта по дневния ред. Трета точка е свързана с личните данни. Четвърта точка с ЕНИСА – Дневният ни ред е доста натоварен. Отговорната комисия има желание да продължи работа по доклада и за това представихме неофициален работен документ. Мисля, съжалявам за това, че той е само на английски язик. Искам да благодаря на секретарията за бързата им намеса и реакция при подготовката на документа, така че той да бъде представен на колегите. Става дума за важна област, която е свързана и с личните свободи. Мисля, тук, че тук трябва да декларирам личен интерес заедно с други депутати. Аз съм контролер на, по по регистъра на личните данни в Обединеното кралство. Ето защо това законодателство може да се окаже, че ще ме засегне лично заедно с това смятам, че трябва да разгледам темата. Ние набелязахме някои въпроси и проблеми, които се нуждаят от анализ и разискване и които след тази размяна на мнение да се превърнат в проекто становище. Е, една част от дискусията ще бъде посветена на, на основни понятия, например е, личната неприкосновеност, принципът на е, отговорност и отчетност. Не е кой знае колко оригинален принцип, но той е но той се споменава в контекста на защитата на личните данни. Всъщност е, в работния документ не искаме да обърнем внимание върху факта, че има трудности, свързани с основни понятия, тогава когато е, трябва да дефинираме едно понятие е, ясно изтегнато в нормативен акт. Казахте, господин председател, че времето ни е притиска. Всичко е в документа и не бих искал да навлизам в подробности. Ще бъда благодарен на докладчиците в Сянка за техните коментари. Възоснова на тези коментари е, ще съставим е, становище. Е, мисля, че трябва да внимаваме, при, за да не увеличим тежеста върху малките и средни предприятия, едноличните търговци защото тогава, когато предвидите допълнителна тежест, свързана с контрола върху данните, трябва да има достатъчно убедителна обосновка. Ето защо допълнителна тежест върху предприятията не би била уместна. И с това давам думата на колегите и на докладчите в сянка. Благодаря. Господин Цукала се първи, който поиска думата. Уважаеми колеги, искам да благодаря на господин Чичестър за отличната му работа по изготвянето на работния документ по защитата на личните данни. В този документ той поставя няколко проблема е и задава няколко въпроса. Например, недостатъчната формулировка на защитата на личния живот още на етап проектиране също не се отчитат и проблемите, свързани с държането на данни в компютърни облаци и какво означава това за защитата на данните и юрисдикцията. При сегашният етап, когато всичко се дигитализира, се разпространява огромен обем данни много от новаторските компании в интернет се ползват от готовността на потребителите да предоставят много лични данни, включително медицински данни. Не бива да се допуска експлоатация на тези данни. Защитата на личния живот е студената война на 21 век Нашите институции все още нямат нужните възможности, за да се справят с проблемите, проистичащи от използването на цифрови технологии. трябва да има една рамка за защита на личните данни и иновациите. Трябва да се предоставят услуги за потребителите, но при добра защита на техните данни. Понятието за защита на личните данни още при проектирането често се споменава. Още на етапа инженерна разработка трябва да се отчете нуждата от запазване на личните данни. Гражданите, които използват цифровата среда, трябва да могат да се защитават. Те трябва да знаят своите права и задължения. Компютърните специалисти, тези, които разработват програмни продукти, също трябва да знаят какви ще бъдат последиците от използването им онлайн и офлайн. Пол Рюбиш е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Искам да а, поздравя Чарлз за отличния доклад. А, той справо насочи вниманието ни върху малките и средни предприятия. От една страна, а, наблюдаваме явления като Wikileaks, които биват възхвалявани за това, че публикуват голям обен лични данни. От друга страна, обаче Wikileaks се обявяват в шпионаж и разкриване чувствителни данни. Едновременно с това разбираме колко важна е станала личната сфера и колко важна е нейната защита. Така че, имайки предвид също съществуването от една страна на Wikileaks, от друга страна личната сфера, е, законодателя трябва да разбере, че трябва да действа и да види къде трябва да постави акцента. Е, за момента сертифицирането е доброволно. Имам предвид, че малките предприятия и средните предприятия могат доброволно да се сертифицират като оператор на лични данни. А, ако въведем задължителни отговорници за боравене с лични данни, ще се изправим обаче пред проблема, че за това ще трябва да бъдат отпуснати допълнителни човешки ресурси от страна на малките и средни предприятия, което ще ги направи още по-неконкурентно способни. Госпожа Коларска-Бобинска. Благодаря като докладчик в Сянка. Аз ще изразя подкрепа за доклада ви, но заедно с това ще и някои коментара. Най-напред трябва да направим разлика между данни онлайн и офлайн. Застрахователните компании, например, и вебсайтовете не са едно и също. Ето защо не можем да прилагаме едни и същи правила към тях. Същото въжи и за срока, в който данните се съхраняват. Надявам се, че комисията ще запомни това. Освен това, има потребност от кодифицирано, кодифицирана дефиниция на защита на данните по замисъл. Мобилните телефони и други технологии трябва да се основават именно на този принцип. Но идеята е, не е достатъчно кристализирана. Третия въпрос е свързан с регулирането на събирането и обмена на данните. Изключително важен въпрос, когато предоставяме данните си на фирми, които предоставят тези данни на други предприятия, данните ни се разпространяват. След няколко месеца те се връщат обратно при нас в някакъв видоизменен вид. И днес има фирми, които събират данни, създават огромни масиви от данни. Ето защо аз мятам, че ние имаме нужда от регламентация на продажбата и закупуването на лични данни. Като минимум, прехвърлянето на данни трябва да предполага известна проследяемо, за да знаем а, по какви пътища са минали данните, за да за да може да има, за да се спазва принципа на отговорност. Също така е необходимо да се да има възможност да се установи откъде трета страна е получила данните, за да не стане така, че разглеждането на тази директива да не заседне директивата за лична неприкосновеност. Също така Надявам се, че директивата няма да засегне нормативния акт няма да засегне програми като Фейсбук. Благодаря. Аз искам да продължа казаното от госпожа Коларска-Блубинска. Трябва да избегнем новата економическа дейност или растежа, да позволят неща, които не би трябвало да бъдат позволявани. Вие казахте, например, за Фейсбук. Трябва да имаме предвид, че много нови фирми превръщат всичко това в свой бизнес модел, продавайки информация на крайни потребители. Не зная как бое е вашето отношение по това, но според мен трябва да бъдат предприяти някои мерки, които обаче могат да застрашат бизнес моделите на някои фирми. Това особено не ме вълнува, защото повече ме вълнува спазването правото на личен живот, отколкото бизнес моделя на която е да е компания. Но трябва да имаме предвид този факт. Желс и господин Сокалас споменаха, че искаме да имаме повече стопанска дейност, но искам да добавя към това, че не бива да се допуска развитието да става на всяка цена. В работния документ се настоява за изясняване на понятията за така нареченото privacy by design, което не е достатъчно ясно, и когато трябва да се приеме дадено законодателство, трябва да сме конкретни, да не се включва всичко в едно понятие. Проблемът, е, който е особено остър, е, че през последните години забелязваме, че когато кандидатствате за работа, се проверява вашето минало чрез е, интернет. Мисля, че всеки гражданин трябва да има правото неговото минало да бъде забравено и средствата, които използваме сега, позволяват на обществото да следи това, което сте правили дори преди десетилетия. Може би от историческа гледна точка това да е интересно, но що се отнася до търговското използване на такива данни в ущърп на лицето, тук трябва да се намерят начини да се засили прилагането на правото да бъдеш забравен. Не зная какви са препоръките в доклада в това отношение, но съм готов да обсъдя с вас този въпрос допълнително. Благодаря. От комисията няма представител, така че сега ще дам думата още веднъж на Чарлз. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за полезните коментари. Господин Цукала спомена Cloud Computing или компютърните облаци. Споделям неговите притеснения. Това е относително ново понятие. Застъпниците на облаците казват, че сигурността би трябвало да се засили, а не да се отслаби с тази нова технология. Все още не съм убеден и по-точно как да се защитават данните в такава една среда. Това е не само философски въпрос, според мен. Благодаря на Пол Рубик за подкрепата му, за моите коментари за малките и средни предприятия. Госпожа Коларска-Бобинска, вие казахте, че е много важно да се прави разграничение между онлайн и офлайн. Когато започнах работа по регистъра в Обединеното кралство, той беше предназначен само за данни, съхранявани в електронен вариант. Данните на хартиен носител не бяха предмет на този регламент. Е, е, така че, въпреки че трябва да има разграничение, е задължително да се пази, да се осигурява защита и, в, и при хартиени, и при електронния носител. Макар, че може да се твърди, че защитата на данните на твърд носител е по-лесна, отколкото в електронен вариант. Ако искаш, ако поставиш един документ с гриф строго секретно, хората ще му обърнат внимание. Мисля, че можем да обсъдим този въпрос по-подробно, когато обсъждаме текста на становището. Съгласен съм с казаното, че трябва да бъдем внимателни, когато говорим за продажбата на данни. Защото нашата цел е да осигуряваме защита на данните. Обаче, казаното от Филип Ламбер за предишната история е интересно. Много политици с радост биха направили така, че части от миналото им да бъдат изчистени. Само, че това, тук всъщност говорим общо взето за следъж качулка или затваряне на вратата след като конят е избягал. Някои казват, че колкото повече защита осигуряваш, толкова повече възможности създаваш на хората, толкова повече възможности даваш на хората да им се разминат някои неща. Благодаря на колегите за изказванията и ще организираме среща на докладчите в Сянка, за да съставим становището. Не знам дали сега трябва да определим графика, господин председател. Ако това е така, очаквам да чуя вашето мнение. Благодаря ви. Няма повече желащи да вземат думата. Що се отнася до графика, сме поставили срок 11 април, не това е срок за Либе, поправя се председателя. 13 април е крайния срок за внасене на измененията. До 13 април всички колеги имат право да си помислят и да формулират своите изменения. Това е, е важен срок, тъй като гласуването предстои на 9 май, ако всичко мине гладко. Ако няма повече желащи да се изкажат, можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Е, ЕНИЗА, Европейската агенция за мрежова информационна сигурност. За целта Господин Бутарели трябва да седне на президиума. Няколко минути ще го изчакаме. Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich. Äh, Уважаеми дами и господа, ваше съгласие преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Е, да кажем добре дошъл на господин Ботарели и веднага да му дадем думата, е, за да постави той начало на нашата дискусия. Заповядайте, имате думата. You, Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие и чест е, да направя това изказване пред вашата комисия. Изключително съм признателен за вашата покана. Ще бъда много кратък и ще обобщя становището, което представих в края на миналата година, като взема предвид е, и друг интересен дебат, в който участвахме в е, началото на месец марта е, в работната група към съвета, която се занимава с тези въпроси. Като Европейски надзорен орган по защита на данните, имаме много сходства с ЕНИСА от гледна точка на киберпрестъпността, сертификацията, също по отношение на принципа на защита на личните данни още на етап разработка и най-добрите налични техники. Именно поради това ние сме толкова чувствителни към този въпрос и защо ние подкрепяме толкова активно направените предложения, за да може да се гарантира продължаване на работата на ЕНИСА, модернизирането на нейния мандат, и разширяване на нейната сфера на дейност. Считаме, че това увеличаване на задачите е в пълно съответствие с възможността, която беше създадена от Лисабонския договор за ЕНИСА, да си сътрудничи не само с органите по правоприлагането, но и с органите по защита на данните. Според нас има сближаване, което е логично между сигурността и защитата на данните, ефективната сигурност на мрежовата информация в това отношение е от особена важност. Ще се спра на 6 въпроса. Първият от тях се отнася до разширяването на мандата на агенцията. Ние приветстваме факта, че като правен инструмент е избран регламентът. Разширените задачи на агенцията, които са свързани с участието на правораздавателните органи и тези по защита на задите, данните, са формулирани според нас твърде общо в предложението. Това позволява широко тълкуване на регламента. Например, Член 3, 1К посочва, че агенцията може да осъществява всякаква друга задача, която е възложена от законодателен акт на Съюза. Подобна толкова отворена клауза създава вратичка, която може да доведе до твърде голямо обременяване на агенцията. За да се избегне всяка правна неяснота, предложението за регламент трябва да бъде ясно и недвусмислено за задачите, които ще изпълнява и не са в бъдеще. На второ място, искам да се спра на молбите за помощ от страна на ЕНИСА. Ние отбелязваме, че съществува непоследователност в предложения регламент по отношение на това, кой може да поиска помощ от ЕНИСА. Ако сравним група от точки от приемлюва 7, 15, 16, 18 и 36 и други членове като 2, 1, 14 ще установим, че от една страна има позоваване за широка помощ, а други членове ограничават сътрудничеството от страна на агенцията в зависимост от организацията от Съюза, която иска тази помощ. Становището на надзорният орган е, че ЕНИСА трябва да може да си сътрудничи с Европейския съюз като цяло. Ето защо ние препоръчваме всички служби, агенции, органи и институции, както и държавите членки, да могат да искат помощ и подкрепа от агенцията. Този открит подход ще позволи на ЕНИСА да изпълнява функциите си там, където е най-необходима в Съюза. Бихме искали, разбира се, агенцията да проявява избирателност, за да бъде по-ефикасна. Третата група бележки се отнася до най-добрите налични техники. Всяка европейска институция, орган или агенция, включително Надзорният орган по защита на данните има своята мисия, своя ключова роля и това има особено значение в сферата на сигурността. Затова предлагаме да се добави кратко формулировка, изискваща агенцията да прилага най-добрите налични техники в сферата на сигурността вътрешно, така че агенцията да послужи като модел за останалите организации. Според нас това ще позволи на агенцията да насърчава използването на най-добрите практики при обработката на данните и запазване на сигурността когато агенцията прилага тези практики в своята вътрешна дейност. Мрежовата информационна сигурност изисква да се поддържат контакти, да се осъвременяват най-добрите налични техники, ЕНИСА и представителите на индустрията могат да извлекат ползи от един по-засилен диалог в това отношение. Ние искаме допълнително изясняване на връзката между нови задачи, които са предоставени на ЕНИСА и обработката на лични данни. Предложението не конкретизира дали Някоя от задачите на агенцията би включвала обработката на лични данни. Е, някои от задачите изглежда изискват поне отчасти обработката на лични данни. Това със сигурност ще означава а, конкретни мерки, които трябва да бъдат обмислени и предприяти. Затова препоръчваме, ако агенцията от нея се очаква да обработва лични данни. При изпълнение на задачите си в регламента трябва да бъде предвидено това и на второ място трябва по гъвкав начин да се дефинира в какви случаи обработката на данни трябва да бъде разрешена, за какви цели и при какви защитни мерки. Препоръчваме също и да се изясни сътрудничеството и каналите, по които да се осъществява. Ние приветстваме включването на представители на органите за защита на данните в постоянната работка на група на заинтересованите страни, но а, трябва да има също конкретни канали а, и механизми за сътрудничество. За това препоръчваме ясно да се посочи, че подобно представителство от националните органи за защита на данните трябва да бъдат назначавани от агенцията на базата на предложение на групата, работната група по член 29. Трябва също да се включи и разпоредба за спазване на независимостта на Европейския назорен орган за защита на данните, така както това е направено по отношение на останалите органи. В разяснителния меморандум към предложението предвижда разширяване на функциите на управителният съвет и надзорната му функция. Ние приветстваме този подход, но в допълнение препоръчваме тези задачи да бъдат обвързани и с назначаването на вътрешен служител по защита на данните, който да одобрява вътрешната политика за сигурност, и който да действа в рамките на протокола за сътрудничество с органите за защита на данните. Това е позицията на надзорният орган и ние споделяме целите, които а, са поставени. Ние подкрепяме въвеждането на повече яснота. През последните дискусии в съвета ние изразихме нашата подкрепа Видяхме и такава подкрепа от много държави членки за въвеждането на повече яснота. Ние не искаме някакви крайности при твърде голямото конкретизиране на нещата, но мисля, че това е една добра възможност да се подобри проекто регламента, да се изясни, без обаче да се прекалява. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. Сега ще дам думата на колегите за коментари а, и ще ви помоля всеки да говори не по-дълго от две минути. Господин Цукала се първи. Κύριε Проедра, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουταρέλ για την παρουσία του εδώ. Αλλά... Благодаря на господин Бутарели за това, че дойде тук и за становището, което ни представи. Надзорният орган за защита на личните данни натрупал сериозен опит и представи много разумни предложения за решаване на тези проблеми и ние, комисията, трябва да ги имаме предвид. По-конкретно, разработването на ЕНИЗА и нейното развитие на практика, както и защита на личните данни и връзките с други органи на Европейския съюз. Имам няколко въпроса към господин Бутарели, свързани с това как според него да откроим по-ясно ролята на ЕНИЗА за европейските граждани, както и другите институции. Защитата на данните е ключов елемент. Възниква обаче и въпросът за личната отговорност за защита на данните, обучение и образование, защита на личните данни. Всичко това е не по-малко важно от изграждането на инфраструктура. Джаш Чичестър има думата. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на господин Бутарели за думите му. Изказаните от него становища са много полезни и конструктивни. Само ще го попитам във връзка с казаното от него за липсата на последователност между исканията с камениза. Съгласен съм с това, което той казва, че всички органи на Европейския съюз трябва да могат да се обръщат към агенцията. Искам обаче да го попитам за връзката между ЕНИСА и частния сектор. Много важен въпрос в тази област. Как смятате, че трябва да се развиват тези взаимоотношения? Ясно е, че има опасност агенцията да бъде залята от идеи и искания за проекти това е област, в която се очаква да има сериозен растеж. Независимо от това, частният сектор е доказал, че има, че е по-подготвен за новаторство, което ще бъде много полезно. Вие казахте, че ще търсите навсякъде най-добрите практики. И така, във връзка с... И така, ако може малко повече подробности за връзките между ЕНИСА и частния сектор. Благодаря. Сега ще попитам господин Потарали дали желая да отговори. Имате думата. Oh, for, for... Благодаря за казаното от вас. Е, считаме, че гъвкостта, която се споменава многократно в е, проекто регламента, е ключов елемент, който трябва да бъде разгледан. Ние считаме, че в бъдеще ЕНИСА трябва да е, бъде център за компетентност, който да подкрепя новите мрежи от частни и обществени заинтересовани страни. В меморандума се посочва, че ЕНИСА няма да изпълнява оперативни задачи, но от друга страна нотификациите при нарушаване на сигурността ще бъдат съществена част от прегледа, който се прави от Европейския съюз. В сферата на киберпрестъпленията има два елемента, в които ЕНИСА ще играе много по-голяма роля заедно с частните оператори. Ето защо ние считаме, част от е, регламента, свързан с е, заявките, е, следва да бъде изяснен по-добре, с възможност за проявяване на селективност, но не непременно ограничителност. Освен това, в случай на нарушения трябва да има мерки, които да водят до коригиране. Научните изследвания също са сфера, която е важна. Необходими са институционални инвестиции. Ние не искаме да подменяме ЕНИСА. Има тясна връзка с въпросите за защита на личните данни. Ние си сътрудничим с ЕНИСА в първия кръг на сфери по уведомленията за нарушения на сигурността. Искаме да има пълна яснота на заинтересованите страни. Ние от наша страна ще бъдем коректен партньор.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 Аз благодаря. Господин Патарали, искате ли да кажете още нещо по този въпрос? Uh, Признателен съм за направените коментари. Целта е да сме амбициозни и гъвкави. И това не е в конфликт от изискването за повече яснота, поне по някои ключови елементи. Ние всички искаме ЕНИСА да бъде в условия, които и позволяват да помага на комисията, да си сътрудничи, да помага на държавите членки. Предизвикателството е да се въведе един по-глобален подход по отношение на сигурността, най-добрите налични техники и борбата срещу киберпрестъпленията за да се преодолее фрагментирания подход, който се наблюдава в някои случаи на ниво държави членки. Мисля, че вие сте в най-добрата позиция да постигнете баланса между амбицията от една страна и нуждата от яснота от друга. О, още една бележка на чашчичеста. Благодаря, Искам само да благодаря на комисията за направените предложения. Много е полезно това, че ни беше напомнени. Петър, че ни беше напомнено, е, че идеите за агенцията са за новия мандат. Е, това е много полезно за нас. Мисля, че всички ние вървим в една посока. Искаме агенцията да има необходимата регламентация, за да може да си върши работата добре. Мисля, че това, което казахте днес след обяд, беше много полезно за мен като докладчик. В такъв случай и аз ще благодаря на колегата Бутарели. Ще благодаря на колегите за въпросите, за информацията. Това е процес, за който все още ни е необходимо време. На 6 май ще имаме изслушване, през лятото ще бъде проведен анализ, така че ще се занимаваме с тази тема още едно известно време. Благодаря ви за сега. Приключваме работата по тази точка от дневния ред. Gut, da wir heute richtig gut arbeiten. И понеже днес работим много добре, е, ще преминем вече към следващата точка от дневния ред. Е, към следващите две по-скоро, които макар и да са отделни на нашия дневен ред, засягат една тема, а именно седма рамкова програма. Имаме гост. Nehmen Sie ги Platz, mal durchwühlen. Ist Müll und alles dabei. Ähm, ich darf Herrn Rolf Annerberg Добре дошъл на господин Анерберг, който е председател на експертната група за междинна оценка на седма рамкова програма. Това са всъщност дамите и господата, които разгледаха седма рамкова програма а, и а, направиха препоръки. Т.е. видяха това какво работи добре, какво не работи добре, какво трябва да се направи за в бъдеще. Така че добре дошъл а, на господин Анерберг. А, може да ни разкажете какво за вас е важно да се каже за мъждината оценка и след това ще дадем думата на колегите. Благодаря ви, господин председател. Всъщност става дума за междинен преглед на седмата рамкова програма и днес ще представя контекста и организацията на оценката, основните констатации, също така и няколко думи за препоръките а, за бъдеще. Най-напред няколко думи за предисторията в решението за седмата рамкова програма се казва, че трябва да се проведе междинен преглед не по-късно 2010 година. В решението също така се казва, че оценката трябва да обхване цялата програма. Също така и някои конкретни области, като инструмента финансови инструмент за обмяна на риски за европейското научно пространство. Оценката трябва да се осъществява и от външни органи. Докладът беше изпратен на Европейската комисия на 12 ноември. Няма да представям биографичните данни на всички членове на групата. Искам да кажа само, че става дума за комбинация от учени в областта на медицината, економиката и други хора, които имат опит в политическата дейност, също така и представители на индустрията, както от големи фирми и, и от малките и средни предприятия. Що се отнася до мандата, той обхваща седем въпроса. Първо, постигнали ли сме общите цели? Как да подобрим въздействието на програмата върху ЕРА и други програми, ролята на седмата рамкова програма в по-широк контекст и четвъртият много интересен въпрос тъй като бяха преведени много нови инструменти в седмата рамкова програма, дали тези мерки са ефективни. И тук как можем да се занимаем по-добре с големите предизвикателства от по-обща характер. Също така трябваше да представим становището си по въпросите свързани с оценката на 6-та рамкова програма. Мандатът е доста широк и мисля, че това е предимство тъй като при твърде ограничен мандат много неща могат да бъдат изпуснати. Мандатът е широк, може би не сме обхванали всички негови аспекти, но смятаме, че по-важните части от мандата са обхванати в доклада твърде... Стигнали сме само до средата на седмата рамкова програма, така че е много рано да кажем какво ще бъде въздействието й. Има обаче немалко данни, които говорят не малко. Искам да кажа, че данните и информацията са много по-добри в сравнение с оценката на шестата рамкова програма. Има наблюдение от годишните доклади. Ние провеждахме самооценка и също така има и един метод за метод възоснова на който представяме въпросник на служителите на комисията. Бях впечатлен от качествата на отговорите, а и от това, че служителите на комисията подхождат към въпроса много сериозно. Бяха проведени множество проучвания в различни страни но и от независими експерти. Проведахме множество интервюта с широк кръг представители на научните среди, на организации, свързани с научните изследвания и така нататък. Освен това, проведахме допитване до заинтересованите лица. По интернет получихме повече от 500 отговори. Също така влязахме във връзка с националните информационни центрове и става дума за няколко стотин души. Сега нека да разгледаме докла... резултатите. Първото ключово послание, според мен това е много важно, седмата рамкова програма е в, се движи по график и дава значителен принос на европейската наука и разработването на европейското научно пространство. Има обаче някои трудности, свързани с тълкуването. Много е важно да представим, да отдадем дължимото на положителните резултати. Нека сега да разгледаме силните страни на програмата. Тя е доста обхватна и има ясна европейска добавена стойност, особено ако става дума за сътрудничеството. И това е единственият начин за трансгранично сътрудничество в голям мащаб. Много е вероятно тази програма да има реално въздействие. Понякога научното качество на седмата рамкова програма се поставя под въпрос. Ние сме убедени, че това не е така. Качеството е високо, провели сме множество проучвания и повечето от финансираните предложения са с много високо качество. Мобилността е много важен аспект, за да се повиши качеството на изследванията. Установяваме, че Мари Кюри, програмите Мари Кюри дават сериозен принос. През тази година също така установяваме полезен, полезно въздействие върху научната инфраструктура. Инструмента за споделяне на риск също така е оценен положително. Също така има ясни данни за благотворно въздействие върху а, научните изследвания национално ниво и и способността за, а, за новаторство от страна в частния сектор. Сега областите, в които смятаме, че нещата могат да се усъвършенстват. На първо място административната тежест. Ще се върна по-късно на този въпрос – но за много учени и малки и средни предприятия процедурите са тромави, макар че някои неща са се променили в положителна насока. Второ, науката е свързана с риск. И не бива да се изключва вероятността за неуспех. Ето защо не, трябва да се промени баланса между риска и доверието. Защото доверието е от а, решаващо значение за научните изследвания. И има някои примери, които говорят за необходимостта от а, повече толерантност. Например, допустим, допустим риск от грешка. Що се отнася до индустрията, данните сочат, че участието намалява както при шестата, така и при седмата рамкова програма. Не сме обаче много сигурни, тъй като статистическите данни при някои мерки, като съвременната технологична инициатива говорят за това, че не можем да сме абсолютно сигурни по отношение на участието на индустрията. Що се отнася до малките и средни предприятия, е постигна, са постигнати 15%. Има нови проблеми и дилеми. На първо място има нужда от по-ефективна координация на изследванията между държавите членки Европейския съюз. Защото дори ако рамковата програма е обхватна, голяма част от средствата се предоставят на ниво държави членки и има някои мерки свързани с технологични инициативи, съвместни технологични инициативи. Има обаче оплаквания свързани с това, че са доста сложни, а също така и свързани с затруднения достъп. Друг друг проблем е свързан с член 185 и съвместното програмиране. Също така не достатъчна е успеваемост в много области на седмата рамкова програма. Това е притеснително. Друг проблем е за новите държави членки, тяхната успеваемост е по-ниска, отколкото за старите държави членки, някои от старите държави членки, така да се каже, също така и имат ниска успеваемост, но този проблем се обсъжда. Друг въпрос е свързан с времето, което е необходимо, което минава между внасенето на молбата и отпускането на средствата. Тук има сериозни различия между отделните области на седмата рамкова програма. В каква посока смятаме, че трябва да се върви? И за седмата и осма рамкова програма акцента трябва да е върху големите предизвикателства. Знаем кои са те – промени в климата, способност, застаряващо население, енергийни доставки. Също така ни трябва по-добър баланс между научната дейност, иноваторството и и така, е, също така и триъгълника на знанието, образованието и научните изследвания. Ако искаме да постигнем по-добра интеграция на научната политика на национално и европейско ниво, е нужно да възприемем нов подход. Също така трябва да погледнем по нов начин международното измерение на рамковата програма а и да подобрим връзките между основните научни центрове. Имаме 10 е, основни препоръки. Ако прочетете доклада, ще видите, че има много други е, препоръки, но тук са представени най-важните. Ако искаме да постигнем е, целите за европейското научно пространство, и новаторския съюз трябва да преодолеем разпокъсаността в научните изследвания, трябва да поставим акцент върху по-малко теми, като големите предизвикателства, там където е необходима критична маса. Втората препоръка е да се развие висококачествена научна инфраструктура. Много е направено през последните години така наречената пътна карта е много полезна, но ние смятаме, че е задължително евро... за европейската наука да се а, засили а, научната инфраструктура. Що се отнася до равнищата на финансиране, смятаме, че има достатъчно данни, които говорят за добро оползотворяване на средствата и смятаме, че трябва да се запази равнището на финансиране за програмата в, на по-късните етапи. Имаме нужда от добре обоснована стратегия за новаторството и стигам до упростяването. Всеки, когато попитате за най-големия проблем с който се сблъсква рамковата програма, това е необходимостта от упростяване. Проблемът е сериозен и той не е технически проблем. Това е въпрос от политическо естество. Проблемите за упростяване не могат да се разрешават само на техническо ниво. Необходимо е, е необходими са и политически решения. Ние предлагаме за седмата рамкова програма да се изпълнят всички мерки, които вече са представени и за седмата рамкова програма да използваме преразглеждането на финансовите правила. Когато говорим за баланса между възходящия и нисходящия подход, тук смятам, че трябва да се постигне баланс, но това ще е трудно. защото сътрудничеството сега е доста тясно и създава проблеми за изследователите и за малките и средни предприятия. Темите, ако бяха по- широки, щеше да има по-висока ефикасност. Както казах, има още много нови инструменти, които бяха въведени в рамкова програма 7. Знаете, че е много по-лесно да се създават нови неща, отколкото да бъдат премахнати стари такива ние предлагаме да се наложи евентуално мораториум върху приемането на нови инструменти, докато тези, с които вече разполагаме, са достатъчно развити и оценени. Участието на жените също не е стигнало до целта от 40%. Има някои общества, където се достига 30%. Държавите членки трябва сериозно да гледат на този въпрос. Вече казах няколко думи за държавите членки, които са слабо представени. Може би не рамковата програма ще реши този проблем, а по-скоро да се намери начин да се използват структурните фондове. Рамкова програма 7 е отворена за международно сътрудничество, но такова сътрудничество за сега е твърде ограничено и разпокъсано. Международното сътрудничество трябва да бъде интегрирано във всички части на програмата. И в заключение няколко кратки бележки за рамкова програма 8. Зная, че това не е тема, която обсъждате сега, но в скоро време ще се наложи да го направите. Имаме някои идеи за тази програма, целите за тази програма трябва да интегрират по-голяма степен индустрията и да има повече връзки между научните изследвания и иновациите. Трябва да има по-силен акцент върху големите предизвикателства. Трябва да има стратегическо преориентиране на международното сътрудничество, връзките между научните изследвания и иновациите и образованието трябва да бъдат засилени нуждаем се от много по-добра координация между държавите членки на ниво Европейския съюз. Научно-изследователската е програма, разбира се, зависи от това кой я определя. Говорим за най-високи постижения в научните изследвания. Там изследователите определят програмата. Що се отнася до конкурентоспособността, индустрията е водеща а по въпросите, които касаят обществото, там а, обществото е водещо. Сега съм на ваше разположение да отговоря на въпроси, които ви интересуват. Така, дами и господа, това беше въвеждащата информация. Няколко души са се записали да се изкажат. Господин Оди. Благодаря. Най-напред е, искам да ви поздравя и да предадете поздравленията на нашата, от нашата комисия за женовете на вашата група. Искам да ви задам няколко въпроса. Имаме впечатление във вашата оценка, че поставяте акцент върху, сем, върху седмата рамкова програма, което е нормално, това е вашия мандат. Но по отношение, но не се поставя достатъчен акцент върху научните изследвания и взаимоотношенията с държавите членки. Голяма част от изследванията се извършват в държавите членки. И не искам да кажа, че в самолета няма пилот, но имаме впечатлението, че координацията между държавите членки, Европейския съюз не е на лице и нямаме оценка за тази координация. Когато погледнем вашия мандат, бихте ли ни казали няколко думи за взаимоотношенията между държавите членки и Европейския съюз. Що се отнася до упростяването, благодаря за вашата подкрепа. Е, отдавна водим тази борба, още е, от освобождаването от отговорност за 2007 година. Благодарен съм на госпожа Кавалю, която представи изключително добър доклад по тази тема. Искам само да добавя, вие казахте седма рамкова програма, но дори за шеста рамкова програма имаше множество искани и оплаквания за административната тежест. И аз настоявам този проблем да се реши. И господин председател Ройл, искам да ви попитам. Вие не разгледахте а, е, механизма за споделяне на риск. Не знам е, дали ще чуем а, е, нещо по този въпрос в нашата комисия. Не бях сигурна, че ще ми дадете толкова скоро думата. Мислех, че има много други преди мене. Благодаря за представянето на господин Аненберг. Имам няколко въпроси, които са свързани с тези поставени от господин Оди. Наложително е да се направи оценка на рамкова програма 7, но може ли да задълбочите малко анализа си за ниската успеваемост в много области. Какво имате предвид? Кои са областите? Дали става дума за нови случаи в рамка програм, рамкова програма 7 или пък по традиция това са сфери, в които има ниска успеваемост. Освен това, по-ниската успеваемост на 12-те нови държави в сравнение с 15-те стари. Има ли представители на страните от новоприсъединилите се 12 страни в управителните органи? Относно новите форми на сътрудничество, като съвместните предприятия, ние ги създадохме, искаме да знаем успешни ли са или не, трябва ли да продължим да ги развиваме или трябва да потърсим нови форми. И най-сетне, мисля, че господин Оди го каза, че трябва да намерим баланс между дейността на евро... държавите членки и Европейския съюз. Те трябва да бъдат измервани. Европейския съюз има роля да играе не само по изпълнението на рамкова програма 7, но и да координира дейността на държавите членки за по-голяма ефективност. Благодаря отново на господин Аненберг за това, че е сред нас. Благодаря. Секретарият току-що ми напомня, че въпросът, за който докладва госпожа Ман, вече е решен. Пол Рюбих има думата. Благодаря, господин председател. И аз благодаря за презентацията. За нас винаги е важно от време на време да чуваме мнение на външни експерти за това как работят нашите програми. Седма рамкова програма винаги е била нещо важно. И тъй като аз работя в комисията по бюджета, увеличаването на средствата за седма рамкова програма в сравнение с шеста беше една много важна стъпка. А, сега а, отново имаме възможност да започнем дискусията за 100%, за да получим в крайна сметка 70%. Въпросът тук е до каква степен със собствени средства, примерно средства от търговия с а, емисии, могат да допринесат за определене на стойностите на въглероден диоксид. И второ, как, как виждате връзката с програмата ЦИП с оглед на една бъдеща осма програма, може ли да се направи някаква програма за а, а, конкуренция и прилагане? А, в смисъл такъв а, постигнатите научни резултати да могат да се прилагат в економиката, от бизнеса и в сферата на образованието, за да можем да предадем тези нови достижения на научната мисъл и на сферата на образованието. Господин Мануел. Muchas gracias, presidente. Yo también quiero empezar agradeciéndole al... И аз също искам да благодаря за присъствието на господин Анаберг. Искам да му благодаря за презентацията, за работата, която е свършил заедно с своята група. Тази работа никак не е била лесна и за нас е много важна, тъй като имаме възможност сега да внесем корекции преди седма рамкова програма да изтече. Искам ми се обаче да се задълбочи работата по една или друга цел в седма рамкова програма, по някои от целите, които и вие засегнахте. Първо, въпрос за въздействието на седма рамкова програма върху стимулирането на частните инвестиции. Е, според вас е, тук успех е по-голям, отколкото е, в предишните програми. Другото, което ме интересува е програмата за сътрудничество. Интересуваме как, как са проработили отделните планирани мерки защото имаше редица оплаквания, примерно свързани с а, участието на малките и средни предприятия е въпрос, който също бе го засегнахте, но не сте задълбочихте. Искам да кажа няколко думи за човешките ресурси. Това, което казахте за Мари Кюри а, а, е вярно, съгласна съм. А, интересуваме обаче до каква степен сме постигнали целите, които сме си поставили. А, примерно, каква степен сме успели да увеличим броя на изследователите, броя на учените. До каква степен Европа се е превърнала в привлекателен регион за изследователите и то най-вече за младите изследователи и накрая още един въпрос. Как работи координацията? Координацията между научно-изследователската политика на европейско, национално и регионално равнище. А що се отнася до финансирането, се каза, че финансовите средства, отделени от Съюза, не са успели да направят така, че да се увеличат и да се подобрят научните изследвания. Това са били просто едни средства, влели се в националните бюджети. И още един въпрос. Успяхме ли наистина да насърчим а, интердисциплинарността, така както искахме да направим с международните а, конкурси? Господин Деанчес има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на нашия гост за изказването. То беше изключително ценно. Научните изследвания в края на краищата са много важен въпрос. Ние трябва да инвестираме повече в научните изследвания и иноваторството и особено да помагаме на младите учени. И така, господин Аренберг, как да привлечем повече млади учени чрез седмата рамкова програма. Друг въпрос, който аз мятам, че е изключително важен. Връзката между научните програми и малките и средни предприятия. Имам известен личен опит в тази област. Често за малките и средни предприятия често нещата са трудни, така че как да получат те достъп до тези програми. Бихте ли казали, бихте ли спрели малко по-подробно на въпроса за упростяването? Малките и средни предприятия, тъй като са малки, често не разполагат с необходимите инструменти и средства, за да се възползват от това, което програмите предлагат. Така че ние трябва да направим нещо. Понякога е, системите за отчетност са твърде сложни. И мисля, че ние можем да направим нещо, за да помогнем на малките и средни предприятия. Основният въпрос е как да помогнем на малките и средни предприятия да намалят разходите си, свързани с разработване на проекта. Последен въпрос. Изпълнението на седмата рамкова програма е, се е разделено между няколко генерални дирекции в Европейската комисия. Това разделение очевидно затруднява нези случаи, в които е необходимо едино тълкуване на правилата, по-конкретно в случаите, в които става дума за предоставяне на средства. Това не е уместно. Трябва ни някакъв, някаква комисия, която да улеснява обмена на информация за изпълнението на програмите и обмена на информация между различните генерални дирекции. Господин Цукала си има думата. Благодаря, господин председател. Искам от своя страна да благодаря на господин Анерберг за това, че е наш гост днес след обед. Имам няколко кратки въпроса. Не разполагам пред себе си с данните, но преди да говорим за политика, преди да правим оценка на рамкова програма 7, бих искал да получа една обща представа за международните позиции на научните изследвания и технологиите на Европейския съюз. Аз не считам, че перспективите са особено добри за Европа. Ще говорим за това и когато обсъждаме доклада на господин Уди след малко. До 2020 година, до когато трябва да прилагаме стратегия 2020, ние не знаем каква е позицията на научните изследвания на Европейския съюз за този период, както по отношение на финансирането, така и по отношение на резултатите, които искаме да постигнем. Моето мнение, господин председателю, е, че трябва да проведем изслушване за позициите на Европа в сравнение с научните изследвания и технологии в останалите части на света в е, контекста на стратегия 2020, дори 2025 година. Е, господин Анеберг е, говори също и за разходите. Каза, че има проблем. Госпожа Карвайо вече разгледа по какъв начин могат да се упростят процедурите. Неодавна отправих въпрос към Европейската комисия и като отговор ми беше казано, че някои от финансираните проекти са показали грешки в размер на 4% при финансирането им. Говорим за 50 милиарда финансиране, т.е. 4%, това са 2 милиарда евро. Затова не знам защо твърдите, че средствата са добре изразходвани. Госпожа Карвайо. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за интересното изказване. Имам въпрос за опростяването а, и по структурата на рамкова програма 7. Относно упростяването, вие казахте, че имаме две групи мерки. Едната от тях може да се проведе без да се променя финансовия регламент. Тези групи мерки са приложени от комисията. Неодавна бяха представени три мерки по упростяването, но има още такива, които могат да бъдат направени, без да се променя допустимият риск от е, грешки или финансовия регламент. Предложението ми за доклад на господин Оди, е, надявам се той да се съглади, съгласи да използваме този средносрочен преглед, е, за да видим какви още мерки по упростяването на други регламенти бихме могли да реализираме Искам да я разбера какво е вашето мнение по въпроса. Вие сте запознаете с трудностите в това отношение. Сега за структурата на рамкова програма 7. Все още разполагаме с време, както и с бюджет, за да може да се промени това, което не върви добре. Има много неща, които вървят добре в седмата рамкова програма и които не трябва да се променят, но там, където са необходими подобрения, трябва да бъдат направени такива. Искам да се спра на три кратки въпроса. Първо, за да има баланс между големите предизвикателства и изследванията отдолу нагоре, тук роля играе, разбира се, Европейския съвет за научни изследвания, но какво е вашето мнение за бъдещите технологии, за схемата, която се използва често в сферата на информационните и комуникационни технологии, както и някои други сфери на седмата рамкова програма, за да може да се използват новите идеи в частта от програмата, която изисква сътрудничество. И на следващо място по време на консултациите за упростяване бяха отправени много жалби от малките и средни предприятия. Въпросът за упростяването е разгледан в доклада по този въпрос, но те имат също и възражения относно дизайна на програмите, защото смятат, че тези програми са повече в подкрепа на междинните, посредническите структури, отколкото помагат на малките и средни предприятия. И те предлагат да се преразгледат програмите за малките и средни предприятия в седмата рамкова програма. Относно използването на резултатите и комерциализирането на резултатите, имахме нещо като програма за успешните проекти и тези програми, които са успешно реализирани, а, имаха право да кандидатстват за допълнително финансиране за други а, програми. Какво считате, че може да се направи и за други програми, които да използват резултатите от научните изследвания по-близко до а, пазара? трябва да се създадат възможности за прилагането на практика на отличните постижения в научните изследвания. Благодаря за вниманието. Много внимателно слушах казаното до тук и няколко пъти съм чела междинната оценка. Сега искам да задам няколко въпроса. Бих желала да получа допълнителна информация по някои е, теми, които вие споменахте. Що се отнася до иновациите, е, казахте, че сте наложили инструмент, е, мораториум върху отделни инструменти до момента, до който останите не бъдат оценени по отношение на техния резултат. Аз съм съгласна, че инструментите първо трябва да се оценят, но комисията със страшна скоро всеки ден произвежда различни инструменти и дори не сме дефинирали какво разбираме по термина иновация. В оценката ми липсва още едно нещо, а именно връзката между научните изследвания и иновациите. Научните изследвания трябва да бъдат финансирани от държавата. А иновациите Знам, че, че големите предприятия, 70% от тях са държавна собственост и държавата не се грижи за иновациите. И когато държавата или общините закупуват даден продукт, те в никакъв случай не си купуват иновативни и по този начин не подкрепят иновациите. Каква е ролята на публичния сектор и на частния сектор при иновациите? И още един въпрос. На какво според вас се дължи факта, че някои страни не участват много активно? мисля, че мащаба, на който трябва да се заложи, е високото качество. Тоест да се подкрепят държавите, които предлагат добро качество. Тоест, ако се разделим на държави, които предоставяме средствата и страни, които потребяват средствата, няма да стане. Бих искала да задам въпроса за критерия за най-високо качество. До каква степен се е, прилага е, този критерий? Още един въпрос. Говорим и за човешкия, е, човешкия фактор. Какво става с университетите? Има държави, в които инструментите за управление на седма рамкова програма не работят. Например, в моята страна, в Испания, частни организации не могат да участват в е, проектите, не могат да кандидатстват за е, финансиране в рамките на седма рамкова програма. Е, големите фундации също са изключени от тази програма, което означава, че а, има голя, голям размер средства, до които не всички имат достъп. Това бяха моите въпроси. Колегата Томпсън. Uh, Благодаря. Благодаря ви за задълбоченото изложение. Аз мисля, че вие напипахте основните проблеми. Съгласна съм, че тук става дума за европейската добавена стойност на научните програми. Също така и принос за мобилността. Говорихте и за това, което трябва да се усъвършенства. Не чухме някои много важни неща. Говорихме за административни тежести, но не административни ограничения когато, когато говорим за индустрия, имаме предвид производството и когато говорите индустрия, имате предвид истинска индустрия, виртшафт. 70% от работещите работят в сектора на услугите. И е много трудно да видим каква е връзката. Освен това, необходимо е да имаме междудисциплинарни връзки. Учените често се оплакват, искат а, да работят в областта на нанотехнологиите и се обаждат към, в Копенхаген за конкретни а, насоки големите предизвикателства, които споменахте. Това са области, които а, влизат в обхвата на междудисциплинарния подход – Когато говорим за енергийна ефективност, става дума, разбира се, за технологии, но и за образоване на потребителите. Така че тази традиционна инфраструктура не може да се запази. Говорихте и за програми за изпълнение. Много програми при много програми става дума за прехвърляне на знание. Може би това трябва да бъде вградено в самата програма. Благодаря ви. Скъпи колеги, имаме малък проблем. Имаме още желащи да се изкажат. Господин Анеберг иска да отговори на поставените му въпроси нека сега да го оставим да отговори да отговори а, и а, да разглеждаме този дебат а, като дебат по точка 5 и точка 6, иначе няма да ни стигне времето. Съгласна ли сте така? Господин Анаберг, имате думата. Okay. Uh... Бяха зададени много въпроси. Ще се постарая да им отговоря. Първо от докладчика, господин Оди за връзката между това, което се прави от държавите членки и това, което се прави от Европейския съюз. Това е въпрос от особена важност. Вие правилно подчертахте, че не е включено в мандата ни да правим оценка на всички европейски изследвания, но европейските научни изследвания и иновации – трябва да допринесат за решаване на големите предизвикателства. Затова е необходимо да намерим ефективни начини за сътрудничество между държавите членки на европейско ниво. Ясно е, ако погледнем как стои въпроса с финансирането, тук има различни цифри, различни дефиниции Финансирането от седмата рамкова програма е някъде между 5 и 15% от финансирането за научни изследвания. Очевидно е, че е необходимо да има повече сътрудничество. Трябва да намерим методи процедури, които да позволят това да стане. Такива вече има в шестата рамкова програма, в Евронет, Евронет плюс в по големи мащаби и нещо, което намирам за обещаващо, е съвместното програмиране, а именно обединяването на ресурсите между държавите членки, за да могат да реализират по-големи проекти за справяне с големите предизвикателства. Това е важен аспект на нашата оценка сега и в бъдеще, как да намерим ефикасни начини за сътрудничество между държавите членки на европейско ниво? Разбирам също, че това е един от въпросите, който ще обсъдите при разглеждането на доклада на Европейския парламент. Втория въпрос се отнася до упростяването. Ние тук сме на едно мнение – Искам отново да подчертая, че това е политически проблем. Той не може да бъде решен от а, държавни служители. Ако искаме да приложим правилата или финансовите регламенти, ни е необходима политическа подкрепа. Относно механизма за финансиране, споделяне на риска и оценката, Съгласни сме с направената оценка, че резултатът е много добър. Може би поради финансовата криза той имаше успех малко или повече. На въпросите на господи, госпожа Херцог за успеваемостта, те варират в голяма степен в различните сфери. Например, първите Търкове, бяха доведоха до резултатност, която беше ниска около 5%. По програмата за хората има малко по-добър процент. Някои части на програмата за сътрудничество, например в социалните науки, околната среда, има също по-добри резултати. проблема с ниската успеваемост е, ако видим глобално работата, която влагат следователите, за да изготвят предложенията, тогава а, ще кажете, ако успеваемостта е по-ниска от 10, защо изобщо да се кандидатства? Така се демотивират хората да не кандидатстват, ако установят, че успеваемостта е доста ниска. За 12-те нови държави, тук картината не е черно-бяла, един професор от Естония, господин Майнец, е, членува в нашата комисия, но Естония е по-различен случай. Там има доста голям успех, е, въпреки че има и проблеми. И ние многократно сме обсъждали как да се справим с проблема. Заключението ни е, че като се има предвид, че седмата рамкова програма е, набляга на най-добрите постижения, създаването на нужния капацитет, затова трябва да наблегнем на ефикасността на сътрудничеството с структурните фондове, за да може да се справим с съществуващите проблеми. За северните инициативи, това са също други области, в които индустрията е тази, която поставя дневния ред. Това са а, дейности, които зависят от индустрията. Тя е тази, която казва как а, да се развие сътрудничеството, но такова все още а, липсва. Вие говорихте и за отношенията между държавите членки и европейските дейности. Мисля, че отговорих на този въпрос. Когато работих в Европейската комисия, преговарях по директивата за търговия с емисии, но никога не съм си мислил, че тази идея ще доведе до това част от печалбата да отива за повече научни изследвания. Не, че аз имам нещо против, това е интересна идея, но не бих могъл да я коментирам. Но никога не съм си мислил, че подобна идея може да бъде лансирана. Относно EIT и CIP, това не е част от оценката. Тези идеи за обща стратегическа рамка цели да се обединят различните усилия и би следвало да приветстваме тези усилия. Много по-лесно ще е да се подобри ефикасността в иновациите и научните изследвания, ако всичко се постави под един чадър. Но не аз съм човека, който трябва да изразява такова мнение. По-важно е какво е вашето мнение, какво е мнението на съвета. Госпожа Мадорел поставя също въпроса за частните инвестиции. Има няколко проблема. Първо, ние не знаем точно колко се харчи за сътрудничество от страна на индустрията. Нямаме добри статистически данни за съвместните технологически инициативи. И инструментът, за който говорим, трябва да продължи и в бъдеще. За малките и средни предприятия, както всички подчертахте, Има все още трудности. Малките и средни предприятия трудно се справят с бюрокрацията, когато кандидатстват за средства по рамковата програма. Що се отнася до програмата Мари Кюри, Мария Кюри, ние сме за тази програма. Би било интересно обаче да видим колко Успешна е тя за онези, които са получили финансиране по нея. Каква е, колко от тях са успели да получат финансиране по тази програма? Поставихте също въпроса за координацията с националните политики. Както казах и по-рано, това е голям проблем. Господин Дианжелис постави въпроса за това как да привлечем повече млади изследователи. Това е общ въпрос. Програмата Мария Кюри също е много важна за обучението на млади изследователи и за подобряване на мобилността им. Вие също говорихте за трудностите пред малките и средни предприятия. Говорихме и по този въпрос. На следващо място говорихте за това, че прилагането е разпределено между различни генерални дирекции на комисията. Ние не сме коментирали този въпрос, а по-скоро как се използват агенциите. И ние установяваме, че след трудния старт тези агенции функционират доста добре и че има възможност да се увеличи използването на агенциите в бъдеще. Господин Цукалас постави въпроса за позицията на европейските научни изследвания в сравнение с останалата част на света. 3 процентовата цел, която бяхме поставили в Лисабонската стратегия, която беше прехвърлена в стратегията 2020 и е все още е доста непостожима Някои страни Например, Швеция и Финландия имат повече от 3%, но ако искаме да сме конкурентоспособни в сравнение, например, с САЩ или други страни по света, които увеличават финансирането си за научни изследвания, ние трябва да достигнем до целта от 3%. Това е абсолютно необходимо. Грешките от 4%, която посочихте, аз не съм сигурен, че това е вярно. Информацията, с която разполагаме е за по-нисък процент, но това, което искам да кажа е, че трябва да се промени баланса между доверието и риска. Защото когато се занимавате с научни изследвания, губите пари не защото има измами, а защото хората излизат с идеи, които не винаги действат но вие няма да знаете дали даже на идея е приложима или не, докато не опитате. За това става дума в научните изследвания. Когато формулират своя проект, хората се ангажират интелектуално да направят нужното, но те са изследователи. Трябва да им дадем известна свобода за маневриране, иначе няма да стигнем до никъде. Госпожа Карвало, вие в началото Казахте, че всички мерки с упростяването трябва да бъдат приложени на практика. Ние сме на 100% съгласни с вас в това отношение. По въпроса за Европейския съвет за научни изследвания, вие споделихте някои идеи за бъдещето, за малките и средни предприятия, това, разбира се, е проблем. Необходим е известен опит, за да може да се справите с подаването на заявки по рамковата програма. Има програма, която позволява на малките и средни предприятия да получат знания как да се сътрудничат с съответната програма. Аз съм също съгласен с това, че трябва да се разпространяват най-добрите практики, най-добрите постижения. Госпожа Готереш Кортинес за мораториума. Това, което имам предвид е, е, че ние сме измислили толкова много нови инструменти за седмата рамкова програма. Не само комисията, но и съвета, Европейския парламент бяха доста изобретателни в това отношение. Имаме множество инструменти. И когато говорим за мораториум, не че трябва да се сложи край на всичко, а преди да предложим нещо ново, трябва да огледаме какво вече съществува, какво действа, какво не действа. Всички тези инструменти и този капацитет за иновации, когато става дума до нови инструменти, създава объркване сред изследователите и индустрията. Има толкова много неща, които се предлагат, нови правила се приемат. Ние трябва да приложим това, което вече сме приели на, на практика, да видим какво действа, какво не действа. Нека за момента да не измисляме нещо ново. за новаторството и различните равнища, очевидно новаторството е на местно равнище. Новаторството не се осъществява в Брюксел, но това, което вършите вие тук, е всъщност създаването на условията а, за новаторство. Така че въпреки че новаторството се осъществява от фирмите в държавите членки, е ясно, че без да се предприеме нищо на европейско ниво, без съдът нормални условия, то не може да съществува. Високото качество, съгласен съм, че е вярно. Ние се занимахме по-конкретно с ролята на университетите – но на нас ни е необходима модернизация на университетите. След това госпожа Томсън повдигна въпроса за индустрията. Ние нямаме предвид производствена, производството. И имаме предвид това, което на немски язик се нарича виртшафт, т.е. по-широкото значение. прехвърлянето на знания към малките и средни предприятия е много важно. Това е идея, която аз съм прегърнал. Благодаря. Скъпи колеги, госп... госпожа Ферера, госпожа Касия. С микрофон, моля. Не мисля, че можем да обединим двете дискусии. По тази точка говорим за официалните резултати от оценката, а в следваща точка става дума за предложението на докладчика от парламента относно оценката, така че ще се получи объркване. Можем разбира се, е, да обсъждаме предложението на господин Уди, защото няма да стигне времето, но двете неща не са едни и същи. Точно така. А, е, направих това предложение, защото нямаме време. Имаме още седем желащи да се изкажат. Ако ги оставим да се изкажат, няма да имаме време за следващата точка. Сега или ще прекратим дебата и ще преминем към следващата точка а желащите да се изкажат, ще се изкажат по време на втория дебат. А, как, какво мислят желащите да се изкажат? Ако имаме само половин час време, трябва бързичко да решим какво ще правим. Може също така да решите да говорите кратко, ако всеки се изкаже само за една минута, може би ще успеем. Една минута. Лена Ек има думата. I wish that we bring up this subject. Аз мисля, че темата трябва да се повдигне на заседанието на координаторите, защото Онези, които са включени в списъка, може да имат не по-малко важни неща да кажат от онези, на които не се дава думата. И ваша работа като председател е да разпределите справедливо времето. Айде да запазим доброто си настроение. Аз всеки път се опитвам всички да се изкажат. Една част от членовете първо закъсняват, друга част нямат никога време. Всеки иска неговата точка от дневния ред да се гледа по времето, когато той е тук, а не същата точка е местим по три пъти в седмицата. Нямам никакво предложение повече. Вие имате страшно много идеи и когато дойдем до изпълнението на вашите идеи, никога нямате време и не присъствате. Извинявайте, че ви оказвам по този начин, но аз мога е, единствено да ви давам думата по реда, по който сте я заявили. Ако не го правят, така кажете по какъв друг начин да го прави. Някой има ли по-добро предложение? А, можем да направим две неща. Първо, или да говорим по-кратко, или да не се занимаваме с точката ОДИ. Или едното, или другото. Просто аз направих моето предложение и сега чакам предложение от вас. I'm certainly happy to speak on both, but I'd like to hear from both. Аз съм готова да се изкажа и по двата доклада, но искам да чуя и двамата докладчици. Мисля, че трябва да отложим доклада УДИ, защото дискусиите, които водим днес, са много важни. Те са свързани с доклада УДИ. противен случай не можем да се изкажем. Сега ще видим как ще напредваме. Ще видим докъде ще стигнем. Госпожа Тикал има думата сега. Uh, благодаря, господин председател. И аз е, на свой ред искам да благодаря на господин Аненберг. Много е важно да се ограничи бюрокрацията и да се инвестира повече в приложните изследвания. Това е, което според мен е най-важният аспект на седмата рамкова програма. Второ, преди няколко години аз участвах в оценката на петата рамкова програма и моето заключение беше следното – не можем да правим сравнение между усилията за съфинансиране за едно малко предприятие и едно голямо предприятие. Като имаме предвид, че едно малко предприятие не може да осигури същото ниво на съфинансиране, малките предприятия не бива да бъдат наказвани е, заради а, е, тези си затруднения. В заключение, тогава, когато се класират предприятията, малките предприятия трябва да отговарят на различни условия от големите. Големите имат е, по-голям бюджет и съответно по-лесно могат да намерят средства за съфинансиране. Освен това, трябва да има програма за финансиране за малките и средни предприятия. Още една забележка, свързана с източниците на финансиране и разнообразяването на източниците. В зависимост от източниците на финансиране, за които се прави искане, критериите са твърде различни. Какво означава това? Ако искаме достъп до максимум източници на финансиране, трябва да могат да се изпълнят всички критерии това означава, че не е възможно да се използват всички източници на финансиране. Ето и моето предложение. Ще бъде полезно всички критерии за изпълнение и достъп да бъдат хармонизирани. Благодаря, госпожа Ек. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя експертната група за качеството на тяхната работа и за качеството на доклада им. Мисля, че това е един от най-важните документи, който сме получавали отдавна в нашата комисия и че ще допринесе не само за оценка на седмата рамкова програма, но и при планирането на осмата рамкова програма. Когато говорим за координацията между седмата рамкова програма и другите инструменти, като структурните фондове, например, считам, че голяма отговорност има Европейската комисия. И бих искала Европейската комисия да направи предложения как да се извърши координация при подаването на молби, при финансирането и а, други практически аспекти, които могат да послужат за основа за сътрудничество еврократичните инструменти сега не благоприятстват сътрудничеството между различните инструменти и това е отговорност на различните генерални дирекции на Европейската комисия. Относно успеха и провала, тук е интересно да се видят резултатите. Генерална дирекция научни изследвания трябва да съобщава не само за успеха, но и за неуспехите, защото трябва да имаме аргументи защо да харчим средства за научни изследвания и иновации, какви са резултатите, които са постигнати в резултат на изпълнението на програмите. Такава информация почти не е възможно да се намери, дори да прекарате дни в търсене в е, интернет е, и срещи с отговорни лица. На трето място за новите инструменти. Един от проблемите с съвместните технологични инициативи е, че те целяха да поправим една грешка, един недостатък в миналото. И беше разводнен този инструмент, беше разводнен от административни регламенти, което е жалко. Може и да подействат, но причината, поради която е необходимо да се развиват нови инструменти, е защото хората не намират сили да променят това, което не действа. И затова се създават непрекъснато нови неща, защото е по-лесно. Не считам, че мораториум тук е вярната дума, която трябва да се използва от работната група. И на следващо място за участието и най-вече от страна на индустрията. Виждаме, че нивото на участие от индустрията със всяка рамкова програма спада. Общото финансиране за научни изследвания и иновации в сравнение между Европа и САЩ, виждаме, че има съпоставимост на публичните средства, но ако се добавят частни средства от индустрията, разликите стават огромни. И тук бих искала Европейската комисия да направи предложение по какъв начин индустрията да участва в европейските научно-изследователски програми, защото се нуждаем от тях, иначе няма да постигнем високи резултати. Относно участието на жените, трябва да следваме решенията, които сме взели. Жалко е, че принципите и решенията ни не се прилагат на практика и това ще излезе наяве при аудитирането. Член 185. Програмата Бонус, която е предназначена за научни изследвания в басейна на Балтийско море. Аз съм за съвместните технологични инициативи. Аз договарях въпросите, свързани с откритото небе. И на последно място за търговията с емисии. На последния триалог, където присъства като докладчик в Сянка, имаше декларация от комисията и съвета половината от средствата от търговите да се а, използва за научни изследвания и иновации в а, екологични а, проекти. Не знае дали съвета ще се придържа към тези обещания, дали използва 50% от средствата от търговите с емисии за такива цели. Във вторник имаше съобщение на Комисията по енергийната ефективност и пътната карта 2050. Не зная дали обаче там са заложени аргументи как да се постигне всичко това. Благодаря, господин председател. Най-напред и аз искам да благодаря на нашия гостен и с неговия доклад и изложение. Повечето от това, което исках да кажа, вече беше казано от колегите, затова ще се спра само на един аспект, който ми се струва особено важен. По-конкретно, раз, различията между новите държави членки и старите държави членки, особено от гледна точка на процента на участвалите в тези програми. Тук да бих искал нашията гостенин да ми каже, ако може, по какъв начин можем да намалим тази разлика. Разбира се, правителствата в тези държави членки нямат желание да разберат колко е важна науката и научните изследвания. Дори и бедността може да бъде намалена благодарение на научните изследвания как да се помогне повече на тези държави членки. Що се отнася до инфраструктурата, тук, имаме, тук има сериозно различие в периода на преход. Голяма част от инфраструктурата за научни изследвания беше или унищожена, или устаряла. Тези държави членки имат сериозен потенциал. Независимо от това, те изостават от старите държави членки. В Румъния, например, голяма част от младите учени предпочитат да емигрират към Съединените щати, а не а, за а, Европа. Високо оценявам а, това, което се каза до, до, до този момент. А, не разбрах а, съвсем точно какво е съотношението а, а, между страните, които сте избрали, това са все морски държави. Какво морския въздух ли помага за по-високата интелигентност на а, хората от тези страни? А, може би сте избрали тези страни, защото те са а, а, по-влиятелни. Изобщо избрани са все държави в тази комисия, които са или на Северно море, или на Атлантическия океан. Добре, мисля, че е важно да имаме и географска солидарност. Това беше един коментар от моя страна. Имам обаче един въпрос. Първо по първата точка а, и после имам три въпроса. А, а, така наречените е, съвместни технологични инициативи, имаме таки водещи инициативи, които а, а, са интересни за индустрията, обаче от отговорността се е поема от Европейската комисия. Второ, структурните фондове и новите страни членки. Мисля, че новите страни членки могат да използват регионалните фондове, за да изградят инфраструктура. Инфраструктура за научни изследвания е нещо много важно. 44 милиарда трябва да бъдат бъдат а, дадени за научно-следователска инфраструктура. Това може да се финансира от структурните фондове. Вие проверили ли сте тази възможност? Разполагате ли с конкретни цифри? Европейската комисия желая да има не само монофондове, но и мултифондове. Какво мислите за това? Що се отнася до споделянето на риска, мисля, че тази възможност е добра. Тази възможност трябва да се използва за изграждане на научно-изследователска инфраструктура. Може би може да кажа няколко думи по този въпрос. Um, Um, Благодаря. Благодаря, че започнахте да говорите за високото качество, защото аз съм видяла много отлични програми, които не са достатъчно добре финансирани. Трябва да видим какво е мястото на Европа в по-широкия свят, що се отнася до научните изследвания. И ще намалим нашата конкурентоспособност, освен ако не приемем действия. Надявам се, че ще ни дадете надежда за справяне с големите предизвикателства. Там трябва да се изразходват средствата. Опростяването е ключът. Искам да кажа колко трудно е за нас, които работихме по доклада на Карварио, да обсъждаме многократно предложения за опростяване и това опростяване да не се случва. Когато говорим за упростяване, говорим непрекъснато за различни други бариери. Защо не участват малките и средни предприятия? Защото е твърде сложно, защото а, е, те знаят, а, е, че техният съсед е, е фалирал, тъй като средствата не са пристигнали своевременно, както са били обещания. Опростяването може да бъде част от а, е, решаването а, на проблемите и на държавите, а, 12-те нови държави. Държавите могат да използват собствените си счетоводни системи, ако не трябва непрекъснато да изравняват сметките си ежедневно, ще могат да използват времето си за нещо по-позитивно. Трябва да се намери компромис по този допустим риск от грешки. За малките проекти а, може би нещата трябва да са по-различни, отколкото за големите проекти, където се изисква известна намеса на комисията. 4% от 50 милиарда изглежда действително внушителна сума. Механизма за финансиране с поделяне на риза, риска е нещо доста добро. Европейската инвестиционна банка може би се смята за повече част от еврозоната или пък не е представена добре в държавите членки. Например, така стоят нещата в моята страна. Така че може да има един съвсем прост начин изследователите, които се нуждаят от пари, да могат да кандидатстват за такива. Да, ние трябва да помагаме на страните, където имат по-слаби възможности за научни изследвания, за да могат да подобрят капацитета си, за да може да се справим с някои а, слабости. Използването на фондовете трябва да се подобри. Не става дума за структурни фондове, за такива, които нас допринасят за повишаване на качеството на европейските научни изследвания. Ние можем да работим и с структурните фондове, но трябва да знаем винаги кое е най-доброто място, откъдето да се вземат средствата. Мисля, че докладът е добър, но трябва да бъдем и положителни за това, което сме постигнали до сега, защото действително много добри неща са финансирани от програмата. Благодаря. Ще ще се съсредоточа върху един въпрос, който беше повдигнат преди малко, но ще го формулирам по различен начин. Възможно ли е да променим или да преодолеем, да преодолеем една от основните проблеми, именно административната тежест и да упростим нещата, като запазим същата структура. Аз прочетах с интерес доклада на професор Ив Мени, мой приятел, който се занимава с този въпрос. Той предлага реформа на структурата. Не знам доколко е реалистично. Това е доклад за Европейския съвет за научните изследвания. Той предлага този, този съвет да бъде променен от агенция в независим юридически, в независимо юридическо лице, което има свои правомощия и да носи пряка отговорност както за научната стратегия, така и за административното управление. Бих искал да чуя вашето становище по доклада Мини и също така вашето становище за това, което може да се реформира на ниво структура, защото ако натрупваме проблеми, свързани с детайлите, не знам дали ще успеем да преодолем този недостатък, който отдавна е набелязан и всъщност ние постигаме твърде малко напредък в тази област. Колегата Матиас. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя докладчика за работата, която е свършил. Мисля, че е, тази междинна оценка на, седма рам... на рамковите програми е нещо много важно. Тя е важна не само защото говорим за най-голямата програма за научни изследвания, финансиране с е, обществени средства, но и поради са други причини. Няма да повтарям това, което вече се каза. Ще направя няколко допълнения. Първо, е, по въпроса за упростяването и диверсифицирането на различните инструменти. Участвала съм в оценката на проектите в 5, 6 и 7 рамкова програма. От време на време се чувствах като опитно зайче. Е, непрестанно имах усещането, че някой си прави експерименти с нас, тъй като е, изпробвахме непрестанно някакви нови инструменти. А, независимо от това, обаче, успяхме да осъществим някои много хубави проекти, както каза госпожа а, Кавалио, но това ще го обсъдим във връзка с а, доклада ОДИ. Още три забележки от общ характер. Не бива да забравяме, че тук става дума за Европейска програма за научни изследвания, програма, която се финансира с европейски средства. В рамките на европейското изследователско пространство съществуват обаче много различия. Видяхме това в частта сътрудничество, в частта капацитет на седма рамкова програма. Но, но все пак все още не сме успели да направим точна оценка на разликите в европейското пространство, а те са важни. А, защото е важно да преодолеем тези вътрешни различия, ако искаме да бъдем глобален играч. В някои държави инвестициите не достигат дори 1%, в други държави са над 3%. И ако желаем да бъде сред и, и ако разгледаме е, първите 50 най-много участващи е, в, тези, в тази програма, ще видим, че програмата е концентрирана в определени държави, в определени университети. Германия, Франция, Англия са най-често участващи. Те винаги се срещат след първите 50. Португалия в нито една от категориите не попада сред първите 50 и това е само един пример. Има и някои теми, по които трябва да се задълбочим. а, с тази програма не допринасяме за а, сближаването в Европа, а научните изследвания са важни за сближаването. Направени са много усилия в частта личности и с инструменти като Мари Кюри се финансира мобилността, е, финансира се развитието на определени личности. Този инструмент е един от много добрите. Но това не е а, е, инструмент за консолидиране на научните кариери. А, защото научната работа е работа, която винаги ще стои на несигурна основа. Естеството на работата е различно. И трети коментар искам да направя във връзка с приоритетите. Определенето на приоритетите се прави а, а, с политически мотиви. Това обаче не бива да да ни кара да не правим оценка на програмата. В, при оценката на рамковата програма трябва да видим дали така поставените приоритети са довели до очакваните резултати. понякога отпуснато голямо финансиране за една определена технология, след това е сменен приоритет и се е прехвърли върху нанотехнологията и така нататък. Това са все политически приоритети, но все пак ние трябва да разполагаме с определени данни, възоснова на които да преценим как е била извършена оценката на приоритетите, възоснова на които да видим дали е изпълнен даден приоритет, дали пък приоритета не е бил е, поставен е, възоснова на някаква модна тенденция. Важно е да се каже, че е крайно време през оставащите ни две години да, да финансираме а, е, тази област и с, с оглед на кризата. Сега давам думата на господин Анеберг за отговор, казва председателя. Председателят ме инструктира да се огранича в рамките на 4 минути. Госпожа Тикал за малките и средни предприятия. условията са действително по-благоприятни за големите предприятия, отколкото за малките. Въпросът е дали ни трябва специална програма само за МСП. Скептичен съм, защото смятам, че тук е много важно да има сътрудничество между университетите, малките фирми и големите предприятия госпожо Ек. Имаше въпроси и към комисията, но един и за мен. За, съвместните, за съвместната технологична инициатива. Мисля, че ако има едни и същи правила, ще постигнем нещо много полезно. Индустрията не знаем колко пари са вложили в съвместната технологична инициатива, но това, което се казва, може и да е вярно. По отношение на различията между старите и новите държави членки, държавите членки трябва самите те да формулират своите научни приоритети, след това да използват структурните фондове. Господин Ван Нистелрой повдигна въпрос за състава на групата. Както може би сте забелязали, там е повече представители на северните страни, но едно от имената е подвеждащо. Става дума за испанец. Да, има известен дисбаланс и ще ви обясня какво се случи. Когато ме помолиха да се нагърбя с тази задача, аз казах, че за мен няма значение кой участва в групата. Разбирам, че комисията трябва да спазва множество ограничения, баланс между севера и юга, мъжете и жените и така нататък. Е, от нас искаше да проведем седем срещи и исках участниците да присъстват поне пет пъти. Самото това искане доведе до отказа на много хора. Как да преодолеем проблемите? А, за недействителни членове. Ние сме напълно отворени към всички в Европа, които искат да направят коментар – мисля, че ние работихме максимално прозрачно. А, приехме всякакви а, изказвания. Така че докладът е балансиран. Само един коментар за това, което казахте за инфраструктурата и финансовия механизъм за разпределение на риска. В а, Оценката, една от нашите препоръки е, че този инструмент може да играе важна роля в финансирането на инфраструктурата в Европа, възможност, която не е опозотворена. Съгласен съм с вас, госпожо Форд, за необходимостта от опростяване. Не мога да коментирам вашето предложение. Що се отнася до инструмента за разпределение на риска, има много малко малки и средни предприятия, които участват в него. Аз мисля, че ние можем да упростяваме и да запазим структурите да, е, що се отнася до това дали оценката да бъде по-независима, ние просто приехме заключението, че това, което осъществява Европейския съвет за научни изследвания е от с високо качество. И накрая, на, говоря на госпожа Матия, да има сериозни различия вътре в Европа най-високите резултати са в определени части на Европа. Мисля, че сега можем да се върнем към въпроса защо беше. Защо и това е свързано с начало, с а, а, програмата, с идеята за програмата. А, научните изследвания са средство за насърчаване на конкурентоспособността. способността. Не знам дали спазих времето. Искам да ви благодаря за предоставената пълна информация. Дискусията продължи по-дълго от очакването, час и половина, но за сметка на това получихме много детална информация. Искам да благодаря на депутатите също за тяхното участие. Доколкото разбирам, госпожа Форд няма да е тук във вторник, за да се разгледа нейната точка. Така че, ако сте съгласни, можем да разгледаме утре доклада на господин Уди а в сряда, да разгледаме доклада на госпожа Форд. Ако искате дискусия, няма да го правим. Предложението ми е следното. Утре на мястото на дискусията по доклада на госпожа Форд да разгледаме доклада на господин Оди, а в сряда да разгледаме доклада на госпожа Форд. Има ли някакви проблеми? Трябва да видим кога ще бъде най-подходящо времето за доклада на госпожа Форта. Аз няма да мога да дойда утре преди 12 часа, защото ще участвам в среща с националните парламенти и не искам да бягам от тази среща в знак на уважение към националните парламенти. Затова може би е добре да използвате времето за доклад на Оди може би също ще е по-добре за докладчиците в сянка, ако могат да присъстват в сряда, да разгледаме доклада тогава. Смятам, че секретарята ще информира всички за това, че дневният ред е бил променен. Затова трябва да знаете всички, които не са тук. А, утре ще говорим за доклада УДИ под номер 12, а доклада на Вики Форд се мести в сряда и ще разберем кога. Благодаря ви. Закривам заседанието. Моля координаторите да останат. <laughs> Sometimes.